Благодаря за всички изказвания, за всички а, а, съвети. Всичко ще бъде взето предвид. Благодаря още един път. Президент. Господин председател, благодарим ви и ние. Желаем ви успех и всичко най-добро в изпълнението на високо отговорните задачи в областта на европейската политика. С това закривам разискванията по програмата за дейността на Кипърското председателство на съвета и преминавам към следващата точка от дневния ред – подготовка на работната програма на комисията за 2013 година. Припомням на всички членове на парламента, че по тази точка от дневния ред не се предвижда процедура за спонтанни изказвания. Ще има само изказвания от името на политическите групи. Откривам дебата. Давайки думата на комисията, господин Шевчович. Заповядайте. Мистер Президент, благодаря, господин председател, уважаеми депутати. Приветствам днешния дебат, защото той се появява на много важен кръстопът. Нека да припомня, че остават само две години от настоящия мандат. Знаем, че идните години ще бъдат критично време за европейците, за техните работни места, за общността. Това обаче ще е и важен момент за осъществяване на реформи, за възстановяването на жизнеспособността на нашия економически и социален модел. През последните няколко години Европейския съюз се доказа като незаменим актьор в борбата с кризата. Заедно ние създадохме решение на най-належащите проблеми и поддържахме фокуса върху основните предизвикателства. Създадохме нова система за економическо управление, променихме системата на финансовия надзор. Работните места станаха най-важен приоритет за нас. Основните предизвикателства общо взето са е, изпълнени, решенията са намерени. Сега трябва да намерим равновесието между структурните реформи и целенасочените инвестиции. В тази връзка преговорите по многодишната финансова рамка ще са изключително важни за постигането на растеж и създаване на работни места на европейско ниво. Това ще бъде солидната основа на политическите приоритети на Европейския съюз в следващите години. Резултатите ще се основават на тази база. Предложенията на групите показват, че има консенсус в целия политически спектър и в европейските институции относно това как европейското измерение може да допринесе за решаване на проблемите в ситуация на економическа криза. Нашите приоритети са свързани с различни инициативи, по които работят всички и комисията и съвета. Комисията ще приеме тези приоритети в края на годината. По отношение на дебата за състоянието на Съюза, който трябва да се проведе на 12 септември, председателя Барозо ще очертая нашата политика за следващата година. Ударението ще падне върху създаването на работни места и върху устойчивото възстановяване възоснова на стратегията ЕС 2020 виждаме, че принципа на стратегията ЕСА 2020 се оптимизира все повече и повече и в контекста на европейския семестър и на националните програми за реформи. Току-що приключихме втория европейски семестър. Препоръките за конкретните страни дават ясни насоки за държавите членки, когато става въпрос за реформи с цел създаване, растеж и работни места в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Общностните действия трябва да допълнят действията на държавите членки и да дадат добавена стойност. След съвета миналата седмица се появиха амбициозни стратегии относно економически и валутния съюз. Това е изключително важно, в контекста на големите предизвикателства, пред които сме изправени. За да успее обаче тази стратегия, тя трябва да се осланя най-вече на общностния метод и да се ползва от пълното участие на Европейския парламент. В същото време трябва да се запази темпото в процеса на задълбочаване на единния пазар. Трябва да създадем условия за разцъфтяване цъфтяваща индустрия и услуги, да имаме по-добра устойчивост, да имаме по-добра индустриална политика, да има овластяване на хората чрез повишаване на тяхната квалификация, да има повишаване на правата на гражданите и така нататък. Както винаги, чрез конкретните резултати се изгражда Европа. И както се споразумяхме в рамките на рамковото споразумение. Дебата за състоянието на Съюза ще даде ход на диалог относно бъдещите приоритети на Съюза. Комисията очаква с нетърпение разговорите по тази тема. Срещите на колегиума на комисарите е, е, срещата планирана за 2 октомври ще даде ход на работата, но за да успеем, трябва да има сътрудничество между всички институции. Освен това, трябва да има прилагане на законодателството по последователен начин във всички държави членки. Само когато действаме заедно и решително, Европа ще може да намери необходимите решения за гражданите, компаниите. Днешният дебат е важна стъпка в тази посока. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин заместник председател на комисията за тези разяснения по работната програма. Искам да се извиня и за това, че се създаде малък хаос около изпращането на председателя на съвета от залата. Благодаря, че проявихте разбиране. Сега започваме дебата. Първо от името на Европейската народна партия Йозеф Саях. Uh, Благодаря, господин председател. Радвам се да ви видя на председателското място. Господин заместник председател на комисията, господин Шефчович, обсъждаме работната програма на комисията за 2013 година. И ясно е, че ще работим за онова, което искаме да оставим на следващото поколение. Искаме да им оставим работа, възможности, перспективи, а, не дългове. Вече много от, отдавна Европа живее на заем. Лесно е да се харчат пари взети на заем. За да осигурим благосъстоянието на следващото поколение, трябва да се захванем за работа. И в светлината на всичко това, възможностите за новите поколения да намерят работа, да влезат в пазара на труда, е едно от най-важните изисквания. То е включено в програмата на комисията. Не искам да подчертая от името на НП, че това трябва да бъде нашият главен приоритет. Трябва да се борим за заетостта на младеща. Можете ли да си представите какво чувстват младите хора, които започват живота си в обществото без възможност да работят? Трябва да създадем възможности за младите хора да си намират работа. За тази цел трябва да използваме всички средства, с които разполага Европейският съюз подкрепа за малките и средни предприятия, подкрепа за микропредприятията. Очакваме от законодателната програма на комисията да формулира ясни цели и ясен график за поощряване на младежкото предприемачество и мобилността на младежите. Трябва да се използват всички възможности на Европейския съюз. Знам, че това е преди всичко работа на страните членки но със своето законодателство Европейският съюз трябва да помогне. Свободното движение на хора, услуги, стоки е много важно, но много често тази свобода на движението се сблъсква с пречки, които не й позволяват да се осъществи в пълна мяра. Е НДП е също така за завършване на единния цифров европейски пазар. Трябва да укрепим доверието между потребителите и бизнеса. И там има редица нови възможности, които трябва да се използват. Една от главните ни задачи е да намалим бюрокрацията, да даваме добър пример на ниво страни членки, но и на европейско равнище. Трябва да намалим административните тежести които носят гражданите и предприятията. И това също е част от нашата програма. Трябва с 25% да се намалят тези тежести до 2015. Обсъждаме работната програма на комисията. Но правим това всяка година. Понякога ми се струва, че всичко това като че ли е на празно. Защото по-малко от 50% от целите в програмата, залегнали за една година, се включват в програмата за следващата година. А трябва да видим как можем да увеличим броя на изпълнените задачи. Знам, че е необходима гъвкавост, но по време на криза трябва да реагираме бързо един план има смисъл само ако се изпълнява. Ако не е изпълнен или ако е изпълнен само на половината или по-малко от половината, няма голяма полза от него. Затова трябва да работим за по-цялостно изпълнение на програмите на комисията. Вярвам, че комисията е фактор за стабилността на европейските институции. Много често европейските институции биват обвинявани, а че те върват след събитията, а комисията има възможности, има средства да застане начало на този процес, дори по време на криза, не само да сочи пътя за в бъдеще, но да бъде а, фактор, на който се позовават и на който разчитат а, всички за осигуряване на стабилност. Необходимо е по-тясно сътрудничество между нашите две институции – в никакъв случай не подценявам от нашите отношения с другите институции, например с съвета. Вчера някои казаха, че сме ревниви по отношение на положението на някои от другите институции. Съвсем не е така. Готови сме да работим с всички. Благодаря. От името на социал-демократите, господин Гереро Сало. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на вас, господин комисар. На вчерашното заседание станахме свидетели на нещо, което рядко се случва в този парламент. провед, имаше дълготрайни и то бурни ръкопляскания за председателя на комисията. Те не бяха по протокол, бяха наистина спонтанни рядко е получавал такива овации. Първо, заради своето отношение и намерение да защитава общите интереси на Европейския съюз и поведението му на съвета на миналата седмица за разлика от някои е, министър-председатели на държави членки. Самият председател на парламента, господин Шулц и всички членове наистина приветстват това поведение. Ние сме онези, които представляваме мнозинството от гражданите на Европа. Овациите бяха обаче и заради съзнанието за обща загриженост между парламента и комисията във връзка с влушаването на положението в Европейския съюз вследствие на економическата криза, вредяща на хората и водеща до бедност. Тази загриженост се дължи между другото и на растящия евроскептицизъм и ширещия се екстремизъм в някои държави членки. Друга обща наша тревога е влушаването на междуинституционалните отношения в Европейския съюз – комисията понякога отнема наши, т.е. съвета, извинете, понякога отменя наши правомощия вследствие на все по-тесни договорки между отделни държави членки, които се отказват да действат по общностния метод. А е необходимо да работим наистина заедно, за да можем заедно да представляваме интересите на нашите граждани. Мисля, че и в този парламент трябва всички заедно да приемем обща резолюция, за да покажем единната си позиция по отношение на това, че изискваме подкрепа от комисията. Ние сме за амбициозна работна програма на комисията, включваща растеж, заетост, доверие от страна на, гражданите, по-добро економическо управление, създаване на Европейски фонд за погасяване на дългове, пътна карта за стабилност, по-добра борба с измамите, по-добро провеждане на европейските семестри и строго изпълнение на бюджетната дисциплина. Повечето от нас поискаха да се отложи гласуването за септември, за да имаме повече време да постигнем общ текст на декларация, който да изразява единодушния глас на парламента в подкрепа на парламент. Андрю Дав от името на Алде. Благодаря, господин председател. Програмата ви е богата. Тя е подходяща за последната пълна година в рамките на този законодателен мандат. Комисията набра пълна скорост. Виждаме и страст в тези инициативи. Аплодисментите за председателя Барозо вчера бяха искрени и уместни. Това обърква критиците, които постоянно обвиняват комисията в това, че един сбор от неизбрани технократи. Либералите вярват, че силната комисия винаги е политическа комисия. Естествено, може да има подобрение в някои от действията и дейностите на комисията. Някои от тях са твърде замаскирани. Комисията е представителя на Европейския съюз, лицето на съюза. На второ място, тя представлява администрацията, която трябва да е стегната и ефикасна и стрикна, когато става въпрос за прилагането на европейското законодателство. На трето място, комисията трябва да е интелектуалният двигател, мозъчният тръст за Съюза. Комисията трябва да търси и придава плътност на общностния интерес, на интереса на гражданите. И по този начин да изпълнява в пълна степен своето право на законодателна и политическа инициатива. Особено в настоящия момент, когато комисията е равностоен партньор на Европейския съвет. Комисията е най-слаба, когато започне да се отбранява, когато започне да сътрудничи в различни сделки между един, двама или трима министър-председатели. Комисията е най-силна, когато се придържа към общия интерес. Така че ние приветстваме невиждания до сега документ на четиримата председатели – който предлага пътна карта и модел за действия с цел постигането на банков, фискален и политически съюз. Много ви благодаря. Благодаря. Сега от името на Зелените госпожа Туронен. Благодаря. От името на Зелените в Европейския парламент трябва да кажа, че решаването на кризата трябва да е основен приоритет за 2013 година. Ако успеем да прокараме необходимите реформи, така или иначе ще останем далеч един от друг в Съюза. Затова трябва да има краткосрочни финансови реформи, те са приоритет за нас, но и институционалните реформи също са важни. Освен това, връзката между работната програма на комисията и кризата трябва да бъде динамична. Връзките трябва да бъдат динамични трябва да се предложат политики, да се направят промени. Знаете за тези четири основни принципа на Ван Ромпой. Не трябва да чакаме до 2013 година за тях. Трябва да започнем работа по тях веднага. За нас, зелените, е важно да се отчитат социалните и екологичните аспекти в развитието на обществото. Ние смятаме, че трябва да има един по-цялостен подход към кризата и това е единствения устойчив начин за излизане от нея. Комисията трябва да бъде особено активна, когато става въпрос за фонда за обратно изкупуване на дълга, за еврооблигациите трябва да има по-балансиран достъп до консолидация. Трябва да има решение на проблема с макроекономическите дисбаланси. Там, където има излишък и недостиг, трябва да има конкретните политики. Комисията трябва да работи допълнително за данък върху финансовите транзакции. Трябва да има по-добър баланс между националните програми и годишната програма за растеж. Освен това, трябва да има гаранции за младежите. Комисията трябва да поеме по-категорични ангажименти към младите на Европа. Надявам се, че тези приоритети ще бъдат осъществени и ми се иска да пожелая на комисията една активна 2013 година, точно както беше активна и 2012 и тя продължава да тече в момента тази година. Това ще е от добро за Съюза. Господин Малкам Харбар. Благодаря, господин председател. Струва ми се, че е абсолютно необходимо на тази работна програма а, да се погледне като на а, програма за посочена на пътя за растеж. Радвам се, че Джозеф Сайер каза именно това. Съгласен съм с него, че каква е същината на въпроса. По начина по който е представена тази програма, тя няма ясна целенасоченост за целите и за насърчаване на растежа. Това, което моята комисия в Европейския парламент е настоявала завършване на единният вътрешен пазар, комисията го чува. А той ще бъде най-важният инструмент за нашето развитие за бъдеще. Имаме реалистична политика, имаме а, формулирани цели и какво искаме ние от вас, господин комисар? Много по-ясна ръководна роля по въпроса за растежа. Очевидно, че единният пазар няма да бъде постигнат единствено чрез политиката на комисията, а чрез прилагане на предначертанията от страните членки. Какво ни се иска да видим в програмата за 2013 година? Това са едни рамки, в които страните членки да могат да поемат ясни ангажименти, да изпълнат задачите си в рамките на довършването на единния пазар. А, това е залегнало и в е, изявлението на, изявлението на съвета. Комисията в рамките на семестъра трябва да направи именно това. Но това, което искам да подчертая, а тук също съм съгласен с това, което господин Сая каза, е, че в случая комисията е подложена на натиск за намаляване на, на тежестта на регулаторните механизми и правила това искат и членки. вие казахте, че до края на годината ще направите предложение по този въпрос. Но това, което не е необходимо обаче, е то да бъде направено през 2013 година. Трябва още един път да погледнем по какъв начин провеждаме нашата политика. Да правим повече анализи, да повече работа да предхожда нашите законодателни решения. В заключение, господин председател, Искаме комисията да посочва пътя напред. Тя да бъде начало за осигуряване на растеж и заетост. И както Джозеф Саяс каза, растежа ще дойде от малките предприятия в сектора на услугите. Имаме вече директива за услугите. Вие и страните членки трябва да работят заедно, както каза нашият колега от социалистите, за да постигнем наистина растеж и заетост. Мартина Андерсън. Благодаря. Лиам Ело каза по отношение на един друг договор, че миналото се тълкува чрез страховете на хората. Виждате, че има все повече протести относно провалената политика на затягане на коланите. За това комисията трябва да се опита да създаде един нов баланс и да признае, че тези мерки за крайни економии са особено вредни за жените и децата. Програмата трябва да говори за инвестиции, за растеж, за работни места, да подкрепя малките и средните предприятия, да очита конкретните нужди на всяка държава членка. Тази програма трябва да стане основа на действителна стратегия за разрешаване на проблемите на кризата. Времето ни ограничава, естествено. Ограничава предложенията в тази връзка. Трябва обаче да има една нова по-стабилна ОСП. Трябва да отхвърлим макроекономическите условия за достъп до кохезионна политика и използване на фондовете за развитие. Трябва да има задължаване, задължителни гаранции за създаване на работни места. Трябва да има равенство за хората с различна сексуална ориентация, да има справяне с насилието срещу жените и да има стабилни политики в областта на грижите с децата. Благодаря. Благодаря. Искам да съобщя на прииждащите колеги, че дебатът продължава. Имаме още три изказвания, така че ще помоля всички, които влизат, да изслушат тримата оратори, без да пречат на дебата. Господин Франк Ванеке. Благодаря, господин председател за в работната си програма за 2013 година комисията като че ли е, израз, така, по, демонстрира голяма скромност. Економическата криза, която поразява нашия континент повече от други континенти, е реалност, която опровергава всички приказки и целия ентусиазъм за това, че е, ние сме така страна, в която текат мет... Мя... Европа е място, където текат мет мед и масло. Това, което трябва да направи Европейската комисия е през 2013 година да увеличи а, бюджета на Европейския съюз. Но това всъщност е а, не, недопустимо, защото знаем колко средства се прахосват. Освен това, европейските пари априори се изразходват все по-зле. Има безполезни консултативни органи, агенции, политически дейности, в които Европа е на празен ход, е, дотации, подпомагания, европропаганда. Всичко това се финансира с излишни средства. Така че комисията по-добре да представи работна програма по същество, където е посочено какво ще се направи, за да се създадат конкретни условия за растеж и повече конкурентоспособност. Благодаря. Дами и господа, моля, заемайте местата си. Без шум, моля, не водете разговори в пленарната зала. А сега давам думата на Андрю Бронс. Благодаря, ще цитирам. В, в, в целия Европейски съюз сме свидетели на една слаба рецесия. Това е а, това е а, така най-смекченото изказване, което съм чувал. Над 50% са, е безработицата в някои възрастови групи в Испания и другаде. Не може страните да се борят с това, като девалвират валутата си. Не могат по този начин да преодолеят дълговата криза. Свободата на движението на хора в страни с различен стандарт на живот доведе до безработица в нискоквалифицираните работници в много страни, включително и в Великобритания. Междувременно страните в източната част на Европа се лишават от най-квалифицираните си и високо мотивирани работници. Най-голямата заплаха за заетостта е глобализацията. В Европейския съюз се говори за единен европейски пазар, но а, целта е световен а, пазар, в който ще се наложат ниските заплахи на изгравящите економики в целия свят. Дами и господа, току-що настъпи същата ситуация като вчера. А председателят на парламента беше достатъчно ясен, когато каза, че е и в наш интерес в тази зала да има атмосфера достойна за парламент. Така че, моля ви, заемете местата си, запазете тиш, е, тишина и давам думата на господин Шевчовик за заключително изказване. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички оратори, които се изказаха от името на политическите групи. Мисля, че дебата ясно демонстрира, че има голяма близост между работната програма на комисията за 2013 година и приоритетите на политическите групи в Европейския парламент. Мисля, че всички сме съгласни с описаното от господин Сайер. Не трябва следващото поколение да остане с дългове, а да има устойчиви работни места. Ето защо ние предлагаме точно мерки в тази връзка, които ще доведат до такива резултати. Ето защо комисията винаги пледира за интелигентна консолидация. Трябва да се освободят нашите държави от твърде големите нива на задлъжнялост и съответно не трябва да се вреди на политиките, които ще създадат растеж и работни места. Това се видя и от разговорите, които имахме с държавите членки по силата на новата шапка за економическо управление. Повечето оратори говориха за безработицата и най-вече сред младежите. За съжаление, ние преминахме границата от 7 милиона и половина млади хора, които нямат нито образование, нито някакво професионално обучение, нито работа. Ето защо започнахме с пилотни проекти в държавите членки, някои от тях вече дават резултати. Успяхме да преразпределим повече от 7 милиарда евро от европейските фондове с цел създаването на работни места. Смятаме, че това заделяне на средства ще доведе до създаването на 460 хиляди работни места за младите безработни в Европа. Искаме да се получим от опита си и да разширим тази стратегия към държавите членки, където няма още такива проекти. Освен това, в края на тази година ще направим предложение за обща рамка за гаранции за младеща чрез нея ще се помага на младите хора да намерят е, първа работа. Съгласен съм в голяма степен с е, ораторите, които говориха за ускоряване на работата по отношение на цифровия единен пазар. Ясно е, че това може да е инструмент за създаване на работни места, може да е инструмент за увеличаване на БВП на Съюза. Нашите скромни очаквания са, че ако успеем да изпълним всички наши цели в тази област, можем да увеличим БВП на Съюза с 4% още до 2020 година. Когато говорим за бюрокрацията, мисля, че трябва да работим заедно, за да се справим с нея. Окоръжихме се от положителното развитие в контекста на преговорите за финансовите регламенти. Както добре знаете, изпълнихме нашето обещание да намалим административното бреме с повече от 13% тази година. Трябва да работим обаче в тясна връзка с държавите членки за прилагане на този нов подход, да премахнем така наречения gold plating – и да продължим с опростяването. Европейските граждани трябва да знаят, че институциите са тук за тях, че ние ги защитаваме и го правим като уважаваме общностния метод и следваме ясни планове за създаването на банков, фискален и политически съюз. И както подчерта колегата от партията на Зелените, трябва да има цялостен подход относно устойчивото развитие. По отношение на данъка върху финансовите транзакции, на последното заседание на Екофин стана ясно, че няма да има единодушие. Ето защо комисията ще продължи работата и ще направим предложение за въвеждане на такъв данък чрез механизма за засилено сътрудничество. Мисля, че трябва да благодаря на господин Харбър за това, че той подчерта важността на акта за единния пазар номер едно и нашите планове за втори такъв акт, тъй като е ясно, че единния пазар е най-добрият инструмент за създаване на растещи работни места. Както знаете, и двете институции, комисията и парламента, искат да се създаде по-добро планиране, за по-бързо постигане на единния пазар чрез междуинституционално споразумение. Това ще улесни работата и спазването на крайните срокове и ще гарантира наличието на добри предложения. Знаем, че сега ентусиазма не е същия, както преди, но ще продължим разговорите с съвета за това как може да се постигне единния пазар по-бързо, отколкото е работено до сега. Вече обсъдихме важността на добрата многогодишна финансова рамка, говорихме за важността на европейския бюджет по отношение на инвестиционните политики. Мисля, че Европа е един много добър търговски партньор в рамките на основните търговски блокове. Ние не се починихме, не се преклонихме на другите търговски партньори, като САЩ и Япония, например. Мисля, че ние трябва да търсим растежа в новопоявяващите се економики, да увеличим търговски като си салдо с тези страни. Това естествено трябва да се подчинява на общо приложими и взаимно приемливи принципи. Благодаря, господин председател. Господин заместник председател на комисията, благодаря за тези заключителни бележки във връзка с дебата за работната комисия на на комисията. Внесени са 6 проекто резолюции и трябва да гласуваме отлагането на гласуването им за месец септември. С това приключваме разискванията и след няколко секунди започваме гласуването.